Dear colleagues, um, I'm conscious that there are not many. Колеги, малцина са тук, но пък тези, които са тук, чакат е, отдавна. Трима, доколкото виждам сте, колеги. Така че започвам с заседанието. Добър ден на всички. Започваме с първа точка, приемане на дневния ред. Заседанието на Ливи и бюджет, е, седма точка, трябва да бъде отложено всички сте информирано, информирани, така че ако няма възражения по дневния ред с тези изменения, може да се смята за прият. Втора точка езиков режим. Няма да има превод на хрватски и ирландски. След това документите. Координаторите на 15 декември миналата година решиха постепенно да се спре печатането и разпределянето на заседанията На 5 октомври пък бе решено, че документите за заседанията ще се предоставят при искане, а не автоматично. Това означава, че трябва да се обърнете към служителите, ако имате нужда от документ на хартия. Иначе всички документи са в електронен вид, в интернет, чрез приложението e-meeting да обясня какво става с документите. Мисля, че причините са ясни на всички. Трета точка. Носете си картите за гласуване. 17.30 днес ще се гласува. Моля, носете си картите. И така започваме с трета точка от дневния ред предложение на съвета за решение за подписването от името на Европейския съюз на Конвенцията на съвета на Европа за превенция на тероризма. Ще има представяне на Европейската комисия. Като встъпителни думи трябва да кажа, че Съвета на Европа през май прие допълнителен протокол към Конвенцията за предотвратяване на тероризма, свързана с така наречените чуждестранни бойци. Това е последваща последващ протокол след резолюцията на, на съвета силност на ОНЕ 2178. Основавайки се на член 218 алинея 10 от договор за учредяването на Европейския съюз, парламентът трябва да бъде незабавно и напълно информиран за всички етапи в процедурата. Обсъдихме също нещо много важно на предишното ни заседание. Е, обсъдихме какво е разпределението на компетенциите между държавите членки Европейския съюз и за това как да се предлага този протокол в съюз. На 18 септември съветът прие решение, което разрешава подписването от страна на Европейския съюз на Конвенцията за предотвратяване на тероризма и протокола за чуждестранните бойци. Подписването ще бъде скоро. Дебатът е своевременен. Ще дам думата сега на Европейската комисия, което ще ни каже какво се случва, имайки предвид предложението за ревизиране на рамковото решение за тероризма. Също така бих искал да чуя правната служба на Европейския парламент. Те ще направят представяне на две решения на съвета. Първо ще дам думата на комисията, след това на правната служба, след това председателството и накрая депутатите, които проявяват интерес. И така, дам думата на Европейската комисия. След това ще дам думата на правната служба. Господин Лакс има думата. Благодаря, председателю. Благодаря, че ми давате думата. Радвам се, че отново съм тук. Ще ви кажа какво се случва по тази важна тема през април, през юли и сега сме тук пред вас с комисаря Еврамополос, който също ви писа а, по този въпрос през юли последно. Позицията такава, каквато изразихте средата на юни подадахме две решения на съвета, които разрешават подписването и на голямата конвенция, и на допълнителния протокол за чуждраните бойци от името на Европейския съюз. От тогава на седне се водят технически дискусии, благодаря на Люксембургското председателство, което ни помогна с тези преговори през юли и септември. Основният въпрос не бе толкова свързан с същината или естеството, няма нужда да говоря за това, тъй като говорих по този въпрос последния път, защото що се отнася до компетентностите. Имаме институционален проблем, тъй като Европейската комисия смята, че голямата конвенция 196-та, приета а, и влязла в сила 2007 има, дава смесени компетенции. си има различни разпоредби, с различно естество, така че Проблема тук всъщност е допълнителния протокол. Тоест важно е първо да подпишем самата конвенция, за да можем да подпишем и допълнителния протокол. Не може да подпишем и след това ратифицираме протокол, който да виси във въздуха. Не, то е част или допълнение към основната конвенция. Що се отнася до естеството, криминализирането на пет вида поведение, чиято цел всъщност е този допълнителен протокол, е в ексклюзивните компетенции на Европейския съюз. Приключи преходния период за Лисабонския договор и критерият е Европейския съюз, представен от комисията, има ли външни компетентности? Има, тъй като той вече има свои компетентности в вътрешен план. Ние смятаме, че това е така. 2002 и 2008 приехме така нареченото рамково решение по реформата на третия стълб, правейки точно това. Дефинирахме тероризма, дадахме на юрисдикциите обща дефиниция и минимални санкции. Имаме също така общностно законодателство за полицейско сътрудничество и обмен на информация. Има много други такива. Имаме шведко-фламандска инициатива в този смисъл. Така че ние сме законодателствали и имаме общностно законодателство в този смисъл. Затова смятаме, че целият протокол, който е много кратък, е в ексклюзивната компетентност на Европейския съюз, имайки предвид новите правила по този въпрос. Това задейства продължителни дискусии с държавите членки. Част от тях не бяха съгласни и крайна сметка, ако си спомняте, средата на септември съветът излезе с тези две проекто решения с техни изменения. Не бяхме против тях, направихме го посредством декларация и казахме, че по същество Допълнителният протокол ще бъде подписан от Европейския съюз, толкова доколкото компетентностите му се засягат, държавите членки ще направят същото за своите компетентности. Ние обаче не сме съгласни с този анализ и така стоят нещата. По-късно тази седмица на 22, както казахте вие, протокол ще бъде отворен за подписване. Председателството назначи представител на своето председателство, т.е. министъра. Ако бъркаме, поправете. Но мисля, че е министра на вътрешните работи и представител на комисията, така ще има съвместно полагане на подписи на допълнителния протокол. Не сме убедени обаче, че това отговаря на разпоредбите на учредителния договор. Попитахте какво ще се случи тук на сетне. За нас има две важни стъпки. Смятаме, че е важно да транспонираме това на европейско ниво – т.е. допълнителен протокол на съвета на Европа, по хармонизиран начин в европейското законодателство, като допълнително изменение на рамковото решение, което за последно бе модифицирано 2008 година. Това ще приеме формата на директива на базата на член 83 алинея 1 от договора. Смятаме, че това е единственото правно основание тук нарича се директивата е Европредстъпление разговорно, т.е. различията в престъпните състави са унифицирани. Това е първата стъпка – унифицирането и модифицирането на съществуващите инструменти. На второ място две проекто решения на съвета за подписването или ратифицирането на допълнителния протокол. Самият подпис не означава преки правни задължения, които да идват от този протокол. Когато подписваш, заявяваш, че ще ратифицираш, има политическа воля в случая да прилагаш този протокол и обещаваш да не предприемаш действия, които да направят тази цел нищожна. Но това е предварителна стъпка към самото ратифициране и при ратифицирането от определен брой държави членки от съвета на Европа прави влязъл в сила този протокол. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на правната служба, която да ни каже нещо за тези решения. Благодаря. Допълнителният протокол на съвета на Европа е, към Конвенцията за превенция на тероризма скоро ще се подпише. Подписването означава по Виенската конвенция за правото на договорите, че текстовете на международни договори са автентични и е, окончателни. Този етап от процедурата, т.е. полагането на подпис е по параграф 5 на член 2 и 17 от договора за Европейския съюз, по който промощите на парламента са ограничени. Само съветът може да вземе решение, което да авторизира подписването на такова споразумение. Трябва обаче да кажа, а пък и вие вече го споменахте в встъпителните си думи, че по 10-та алинея на същия член Европейският парламент трябва да бъде информиран на всички етапи от процедурата в цялостност. Съдът в тази връзка казва, че това изискване за информираност прави така, че Европейският парламент да може да упражнява демократичен контрол. Съдът както виждате, държи на това. И това е задължително процедурно изискване и нарушаването му ще означава анулиране на мерката. Съдът казва, това правило изразява демократичните принципи, върху които почива Европейския съюз. Това е за подписването. След подписването на протокола, една последваща стъпка е ратифицирането или изключването, т.е. обвързаността с тези разпоредби. На този етап, съгласно на Европейския парламент, ще бъде необходимо, ако споразумението включва сфера, в която се прилага обикновената законодателна процедура. И тук вече се повдига въпроса за компетентност и правно основание. Член 83, първа алинея е правното основание. По това правно основание Европейският парламент и съветът могат да приемат минимални правила за дефинирането на престъпни състави и санкции в сферата на тероризма. Приложимата процедура е обикновената законодателна процедура. Освен това, и пак трябва да подчертая, комисията смята, че тематиката на протокола е в рамките на ексклюзивната външна компетентност на Съюза. Нека сега да направя личен анализ на този текст. Първо, няколко думи за съдържанието на протокола. Той съдържа пет члена, които дефинират различни престъпни състави също така съдържа член за обмен на информация и член за условия и предпазни мерки. Какво е естеството на компетенциите на Съюза в светлината на този протокол? По член 3 втора алинея от договора за Европейския съюз. Европейския съюз има ексклюзивна компетентност за сключване на международни споразумения, до толкова доколкото сключването може да засегне общи правила или пък да промени е, техния обхват. Съдът, когато тълкува това, тази разпоредба, казва следното. Има риск, е, че общите правила на Европейския съюз могат да бъдат е, уронени от международни споразумения или задължения или че обема, мащаба им може да бъде засегнат, когато тези международни споразумения засягат общите правила но наличието на такъв риск не означава, че европейското право и международните ангажименти се застъпват изцяло. Съдът твърди, че приложното поле на общите правила може да бъде променено от такива задължения, когато тези задължения са в сфера, която вече е голямата си степен покрита от такива правила. Освен това, държавите членки не могат да навлизат в такива споразумения извън рамките на европейските институции, дори и да няма сблъсък между тези поети задължения и общите правила. Това беше прецедентното право на, съда. Сега искам да ви припомня, че няколко инструмента на Европейски съюз вече включват тази сфера – 2002 рамково решение за борба с тероризма, видоизменено през 2008 година. А що се отнася до разпоредбите на протокола, протокола, свързани с обмена на информацията, на информация, извинете, може да се спомене едно решение от 2005 за обмен на информация и сътрудничество, свързано с терористични престъпления, рамково решение от 2006, което опростава обмена на информация между правоприлагащите органи и решение от 2008 година, което призовава за сътрудничество, така нареченото решение от Прън. И така, по принцип, сферата, която покрива този протокол, е, се покрива почти изцяло от европейско законодателство. И това всъщност е надлежния е, стандарт на съда в вземането или постановяването на решения. Престъпните състави най-вероятно ще засегнат прилагането на общи правила. Пет такива състава са изброени. Набързо ще премина през тях. Участие в асоциация или група, която цели терористична дейност. Съществуващото рамково решение вече съдържа един член, който е свързан с такива престъпления от терористичен характер в група. След това обу... да бъдеш обучаван за терорист, рамковото решение криминализира активната форма на това престъпление, а то е предоставяне на обучение за терористи. 3, 4 и 5 пътуване в чужбина с терористична цел, основаване, организиране или улесняване на пътуването в чужбина с терористична цел. И всички те са част от подготвителната дейност при подготовка на туристичен акт. Рамковото решение съдържа няколко такива подготвителни, като например публична провокация за извършване на тероризъм или вербуване на хора за терористични действия. Те са наказуеми, дори и да не е извършен терористичния акт. Освен това, подбудителство и опит за терористичен акт се криминализира също от това рамково решение. Много е вероятно, че разпоредбите на протокола вече имат потенциал да засегнат общи правила на Европейския съюз или да променят приложното им поле. И така, в заключение смятам, че подходът на Европейската комисия от юридическа гледна точка е издържан. Искам самия край да добавя, че Европейската комисия смята да актуализира рамковото решение за тероризма и всъщност точно това поиска Европейския парламент в своята резолюция за антитерористичните мерки, която бе приета през февруари, където Европейския парламент каза, че подчертава нуждата да се хармонизира криминалното преследване на чуждестранните бойци в Европейския съюз, като се промени рамковото решение за борба с тероризма. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и сега да чуем председателството. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs. Благодаря, господин председател, дами и господа. Както вие казахте, както напомни комисията, през средата на ю, юни бяха подадени две предложения в съвета да се разреши на Европейския съюз да подпише конвенцията и допълнителния протокол. Това искане бе разгледано с приоритет на, от Люксембургското председателство – Ред срещи проведохме през юли и през септември с цел да стане възможно Европейския съюз, възможно най-скоро да подпише тези два важни инструмента, за да не е, бавиме и е, толкова важната работа, която бързо бе свършена от е, съвета на Европа на 16 септември в Корепер и на срещата на върха след два дни бе прието съответното решение. И що се отнася до подписването, то се отнася предимно за подписването на конвенцията, но не и за разширяване на правомощият. Продължихме с много разговори между страните членки и комисията за така наречения допълнителен протокол – съвета признава, че е, ще има, ще бъдат засегнати общностните правила, особено рамковото решение за борба с тероризма от 2002 със съответните изменения. Там се уреждат общите правила за борба с тероризма. Решението също постановява, че страните членки запазват своите правомощия – докато не се създаде общностно, общностни правила. При подписването на тези два инструмента, по, според обичайната практика, всъщност съвета ще е, бъде подписващи от името на Съюза. Това е нормална практика и нормално това се, е, ролята се дава на съответното е, председателство ние решихме да назначим за подписването министра на правосъдието на Люксембург и представител на Европейската комисия. Европейския съюз ще подпише е, тази седмица е, конвенцията на съвета на Европа, включително и допълнителния протокол. Когато решението мина през Корепер, ние е, проверихме дали страните членки имат намерение да подпишат и допълнителния протокол, който е в техните компетенции и по информациите, които имаме, е, около 12 страни членки ще могат веднага да подпишат допълнителния протокол, а останалите ще го подпишат малко по-късно. Thank you very much. Um... Благодаря само един депутат иска думата, госпожа Инфелд. Благодаря, господин председател. Много знаменателно е, че само един човек иска думата, толкова малко са в залата. Аз става дума за тема, която има много значително отношение към политиката и законодателството. Тук говорим за наказателно право. Говорим за мерки, които ще имат отношение към основните права. Къде са депутатите? Как така се договарят тези неща от е, чиновници? Сигурно съм, че те имат своята компетентност и така нататък. И то минава едва ли не пред затворени врати, като чиста административна мярка. Как е възможно? Защо няма демократичен дебат за основните права? Много, много са ми проблемите. Е, първо с конвенцията, така както е формулирана и както ще остане. И въобще имам проблеми по цялата процедура. Комисията засегна някои от проблемите. Абсолютно нелепо е, смехотворно е парламента да приеме подобно законодателство с такъв, в такава объркан и е, непрозрачен процес. Това абсолютно не е приемливо. И е, всички тук е, мнения, които дава правната служба това, служба, това са неща, които засягат правата на европейските граждани. И страните членки и комисията дори не могат да се споразумеят кой е компетентен и че това, че не могат да решат който да подпишат, не е чак толкова важно. А по същество нещата стигат твърде далеч. Дори в първия вариант на конвенцията, преди да се появят новите елементи. И аз се по-често оставам с чувството, че говорим за мерки за борба с тероризма, които са насочени само към една група от обществото тук за какво говорим? За борба с отделни престъпления или с терористични актове? Като че ли ние насочваме тази борба само към определена група хора? Примерно става дума за пътуване с определена цел. Значи, ако някой си купи билет да отиде до Кьон, събота в Германия, за да иде да каже, че не е съгласен с официалната политика, за мен тук то не става дума за индивидуален акт, става дума за е, опит за така срещу демокрацията. Защо тогава не смятаме, че е, този е, гражданин е, не извършва а, терористичен акт. Защо не смятаме, че някой, който не е съвсем факъл си, когато тръгне да нарушава обществения ред, не извършва терористичен акт? Така че трябва много добре да дефинираме какво е национална сигурност и терористични акт. Освен това, тук трябва да се дефинира и понятието чуждестранни бойци. Защо непрекъснато държим да ги наричаме така, след като става дума за европейски граждани? И накрая никой като че ли не обръща внимание, че тук създаваме наказателно-правни е, разпоредби, без е, да се консултираме. Ние създаваме нови правомощия за страните членки на Европейския съюз, но също така и за Русия и за Турция. Значи, добре ли е ние да направим това за Путин и за Ердоган? Сигурни ли сте? Does anyone else want to take the floor? Някой друг иска ли да се изкаже? Um, maybe to return to the Commission if I make some concluding remarks as well. Може би да дам думата на комисията за заключителни няколко думи. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз съм скромен дър... чиновник и нека да кажа, както и вече поясних. Два момента искам да поясня. Процедурата е, е хаотична. Така е. И аз вече се извиних там, отпред на е, подиума. Обясних, че положението не е създадено от нас, нито от вас, а от това как се развиха нещата на международната сцена. И общо взето се получи нещо като лазания от различни законодателни инициативи. Европейския съвет поиска от страните членки и от комисията да огледа е, рамковото решение още преди е, няколко месеца. Искахме да знаем дали, е, дали си струва, дали е полезно, дали е приложимо. 2008 рамковото решение именно за да се вмени като престъпен е, състав съответното престъпление, да дадем инструментите на нашата съдебна система да имат съответните възможности да се насочват а, и да имат възможност да вземат мерки срещу чрезостранните бойци. След това съвета на сигурност на ООН прие резолюция миналия септември. След това съвета на Европа пое своя инициатива за допълнителен протокол. И ние, скромните чиновници, се озовахме в тази крайно неловка ситуация от една страна да преговаряме и да се опитваме да наложиме своите ценности, но и да повлияем върху конкретно съществото на текста и отделно да договаряме тук в Брюксел мандата си, защото нормално ние първо получаваме мандат и след това според мандата преговаряме. Но нещата се сгъстиха телескопично във времето и се наложи да правиме тези две неща едновременно. Резултатът според мен е задоволителен, защото цената на това да не бъдем там щеше да бъде именно това да разрешим страни, които не споделят нашите ценности, да имат повече влияние. Ние имахме какво да кажем по всяка точка, която се договаряше, включително член 8 за предпазните клаузи. А за това, доколко е прозрачна процедурата, ако може да ми позволите, ще изкажа несъгласие. Ние е, ви уведомявахме на всяка стъпка от процеса, писахме, идвахме тук пред вас, да ви обясним доколкото беше възможно къде се намираме, къде са проблемите по същество, по процедурата и така нататък. Това е което мога да кажа и мога да повторя и това, което казаха колегите от правната служба и от парламента. Парламента, според задълженията от договора, ще бъде сезиран за официално одобрение, преди да се ратифицира. Тоест, ние не само е, давахме храна на диалога и на дискусиите, но по член 218 парламента ще има правото официално да се съгласи. Искате ли да отговорите? Имаме време, доколкото само един депутат се изказва. Аз нямам нищо против вас лично. Вие представате вашата институция, но моята представа за демокрация е различна от вашата. Не си представям, че вие трябва първо да преговаряте и после да дойдете и да ни кажете, ей, тук при точките се разпишите. Аз смятам, че демокрацията означава наказателното право да се обсъжда в публичното пространство. А, в момента нещата са а, обърнати с, с главата надолу. Когато скромните чиновници с най-добри намерения идват и ми казват трябва да подпиша еди къде си, не смятам, че така трябва да се случи. Разбира се, ние можем да спорим дълго по този въпрос и всеки ще си има своите аргументи по съществото на текста, но тук става въпрос и за процеса заместник председателя на комисията отговаря не само за основните права, но и за по-доброто законотворчество. И тук имаме признак за отвратително законотворчество. Така че ми е интересно да чуя кога господин Тимърманс ще дойде крайно време да ни отговори на въпросите, особено по този просто това да си е. е не, нямам предвид е, чиновниците, които се занимават. Политическата отговорност е на господин Тимерманс. Крайно време е той да се появи тук и да ни обясни. Мисля, че нашата комисия трябва да го покани. Председателят, добре. А, някой иска ли нещо да отговори на коментарите на госпожа Интфелт, ако може съвсем накратко? представителя на съвета? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, действително, нека да кажа, че действително при това досие процедурата беше бърза, бърза на ниво преговори за допълнителния протокол в Страсбург и със съвета на Европа. За това ни хванаха малко в крачка, защото е, Европейския съюз искаше да бъде ангажиран в процеса, да бъдем там на преговорите, за да можем е, и там сътрудничеството с комисията беше отлично. Всички е, възможности, ко- които имахме за е, контакти с страните членки, възползвахме се от всички възможности да дадем е, възможност инструменти на страните членки за демократична чен контрол. И е, преговорите, които включихме в Страсбург по подписването, е, там е, следвахме абсолютно регулярно нормалната процедура. Нека да поясня. Тук трябва просто да се доизяснят термините, а не е, да предоговаряме самата декларация. Това не сме правили в съвет, с преговорите си с съвета на Европа. Добре, приключваме ли по тази тема? Нека да приключа и аз. Е, абсолютно споделям мнението за това, че е необходимо да прилагаме принципите на доброто законотворчество. Дискутирахме в групата на високо ниво за борба с тероризма и аз изложих мнението и позициите на парламента, които според мен са много балансирани законотворчеството по този въпрос е много, много щекотливо и много деликатна тема. В този случай е изключително необходима прозрачност. Това също наблегнах тази сутрин. Така че трябва да има възможност и за контрол, може би на ниво на когато се стигне до ратификация, можем да назначим докладчик от парламента да разгледа въпроса. Та, по въпроса за доброто законотворчество е, можем да говорим с господин Тимерман, Той доста време не е идвал. Госпожа Юрова ще бъде тук. А, е, мисля, че можем да, да говорим с координаторите и да го поставим като тема. Това беше първата точка от дневния ред по повод на присъствието, колегите знаят и коя точка колко е важна. Сега преминаваме към пета точка. Европейската агенция Европол, представяне на ситуацията за преговорите в триалога включително и звеното за сътрудничество между комисията и председателството. Господин Диас Демера е докладчик и искам да му дам думата незабавно, за да да чуем за работата на звеното за работа по, с интернет. Заповядайте, господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Искам да информирам комисията за това докъде сме стигнали с другите две страни в тези преговори, съвета и комисията. Също искам да обясня какво е това звено за интернет – до тук бяха проведени 8 официални срещи на трите е, институции през е, трите различни председателства до този момент. Също така имаше и 8 срещи на техническо ниво. И е, благодарение на цялата тази работа, която свършихме съвместно, с отлично сътрудничество между докладчиците в Сянка, постигнахме сериозен напредък. Остават ни още седем е, момента, по които трябва да се споразумеем. Един от тях част частично се отгова... отнася до член 43 за парламентарния контрол. Друга тема, която още не е решена е назначаването на изпълнителен директор, член 56. Трети момент е да постигнем споразумение е, по е, споразумението за сътрудничество член 31. Четвъртия проблем е кой представя съвместната парламентарна група за контрол. Петия въпрос е лични данни от е, частни заинтересовани страни. Член 21 и 22. И накрая член 24 за дейността. Имам за цел да приключим с преговорите преди края на декември. Добре вървим. Но се случиха някои е, моменти с това звено за интернет. Какво, как да ви обясня, в, заради терористичните атаки тази е, година се реши да започне борба с крайния екстремизъм по един общ начин, включително с усилията на Европол, като се създаде там център и съответно звено за интернет. Това бе решено на, през юли. И сега в Европейския парламент от 11 февруари бе приета резолюция, където решихме следното. първо, че сме обезпокоени от нарастващото употреба на интернет и комуникационни технологии от терористичните организации с цел да осъществяват, планират атаки и е, разпространяват пропаганда. Това е, гласеше нашата резолюция. Също в нея казахме, че сме готови да сътрудничим с е, страните членки, правоприлагащите органи и гражданското общество да се борим с този проблем и да гарантираме свободата на волеизявление. Също Европейския парламент заяви, че подкрепя създаването на Европейска платформа за борба в е, Европол за техническите капацитети за обмяна на разузнавателни данни. Сега, каква е позицията на... Това беше позицията на парламента. Каква е позицията на съвета? На 12 март министрите на, външните, на вътрешните работи се съгласиха по това да създадат един вътрешен, едно вътрешно звено за сигнализация на незаконно съдържание в интернет. Е, сега Искам да кажа няколко думи за комисията. През април комисията излезе с свой дневен ред, свързан с борбата против незаконно съдържание в интернет. Оттам тръгна идеята за създаване на това звено. Това звено ще бъде базирано в рамките на Европол и това звено ще действа като, тех, като технически център, помагайки на държавите членки да елиминират незаконно съдържание в интернет, заедно в сътрудничество с бизнеса. Какви са последствията? Е, последствията са моята собствена инициатива. Аз искам да кажа, че три критерии са важни за пропагандата в интернет. На първо място това е бързината, бързината с която се разпространява нелегалното съдържание. Виждате е, с каква бързина се е, разпространяват джихадистските съдържания. Имаше от май 26 е, 000 кликвания на едно на, на една единица съдържание, т.е. за първите 48 часа хиляди пъти бяха посет, бе посетен този клип. Въпросът е, че това съдържание се движи много бързо от платформа на платформа и е много трудно да бъде локализирано. По този начин е много трудно незаконното съдържание да бъде премахнато. И накрая искам да обясна, какво е становището на Люксембургското председателство. То за първи път се произнесе през септември. Аз и докладчиците в Сянка имахме доста съмнение по отношение на самата тема и вследствие на това и от името на, на групата на социалистите и демократите, аз бях помолен да организирам е, това заседание днес. Аз говорих с председателя на комисията за това, че социалистите искаха главно да е, обсъдим този важен въпрос. Благодаря на председателя за това, че той прие моето предложение от името на. Господин председател, бихме искали другите две институции, които присъстват тук, да дадат също своето становище за звеното за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет. Аз искам да кажа, че аз подкрепям създаването на това звено, но в същото време смятам, че съвета трябва да упрости начина по който това звено трябва да бъде създадено и да функционира. Европол трябва да има правното основание да действа, но не смятам, че трябва да се въвежда тук нов законодател, ново законодателно предложение. Може би по друг начин може да се даде на Европол правното основание за действие. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Наистина това е отново един много чувствителен въпрос. Е, този въпрос трябва да се обсъди надълбоко в комисията, така както каза и госпожа Инфелд, защото въпросът е чувствителен, ще има много последствия, широки последствия за обществото. За това би било хубаво да имаме една обширна дискусия по въпроса. И така давам думата най-напред на председателството, след това на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз искам съвсем накратко да ви въведа в някои от аспектите за създаването на звеното за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет. Ще се спре на начина на функциониране, липсата на правно основание и на настоящото проекто предложение. Най-напред, що се отнася до причините за създаването на това звено така нареченото IRU звено. Искам да кажа, че вследствие на атаките в Париж от е, януари 2015 година, Европейският съвет и Съветът на Европа се обърнаха към Европол за създаване на капацитети в сътр... на капацитети за борба срещу нелегално съдържание в интернет. В контекста на миграционната криза и в допълнение към евентуални контратерористични атаки, Европейския съвет на 23 април 2015 година се обърна към Европол със същата молба, а именно да премахва незаконно съдържание в интернет Европейският парламент и комисията също изразиха подобни позиции, а именно, че е необходимо Европол да действа за намаляване на, на въздействието на екстремистската пропаганда. Европейският парламент подчерта разпространението, широкото разпространение на екстремистска пропаганда – като се използват социалните медии и подчертая необходимостта да се необходимостта за борба срещу тази пропаганда. Европейският парламент също така подчерта нуждата от платформа в рамките на Европол за борба срещу незаконното съдържание в интернет. Звеното за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет е именно една част от възможността за превенция на радикализацията. Комисията предложи това звено да бъде създадено в рамките на Европол чрез бюджета за Европол за 2015 година. Това звено ще функционира като център за експертиза и ще помага на държавите членки да се борят срещу незаконното съдържание в интернет в сътрудничество с бизнеса. Нека подчертая факта, че Комисията, парламента и съветът изразиха желанието си да укрепят капацитета на Европейския съюз за борба срещу незаконно съдържание в интернет. На тази база Европейски, Европол разви своят, своите капацитети от 1 юли тази година. Проектът започна с една 6-месечна пилотна фаза, като се предвижда да има допъл... развитие на допълнителни капацитети, като от 1 януари 2016 година капацитета ще бъде ще достигне своето пълно, пълно действие. Задачите са следните. Задачите на звена, звеното да се разкриват терорист, терористски и незаконни съдържания в интернет, да се провежда и да се подава подкрепа ефективно и ефикасно за откриване на незаконно съдържание в интернет в сътрудничество с индустрията, да се предлага анализ и да се действа като Европейски център за съвършенство в борба срещу незаконното съдържание в интернет. Сега ще премина за правното основание за създаването на звеното. Тук се основаваме на член 5 алинея 4 за решението за Европол. Там се казва, че задачите на Европол са да подкрепят държавите членки за събиране на информация, анализиране на информация в интернет и да помага на държавите членки да разкриват криминални действия в интернет. Освен това, член 24 алинея 4 на споменатото решение на съвета казва, че Европол може да обработва данни, включително и лични данни от публични източници, като например медии, публични медии, и разузнавателни служби, включително, като обаче се вземат предвид и разпоредбите за защитата на личните данни. На тази база дейностите на звеното ще е, засягат дейности на бизнеса, като обаче държавите членки ще назначат точки за контакт, които ще сътрудничат на звеното. решението и прилагането на решението за звеното ще има доброволно действие. От юли има 500 сигнала, които бяха подадени, 50% от тези сигнали бяха успешни и доведоха до заличаване на незаконно съдържание в интернет. Освен това, надзора на интернет се случва задоволително до момента. Важно е да се каже, че в момента само три държави членки имат подобни звена за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет, съдържание, което има и елементи на, радикали... на радикализъм. Затова Смятаме, че съставянето на звеното за сигнализация на незаконно съдържание в интернет ще е голям принос в борбата срещу екстремистско съдържание в интернет. Искам освен това да кажа, че е, няма за момента разпоредба, която да е в унисон с член 5, алинея 2 на решението на съвета. По принцип се забранява Европол да обработва лични данни в какъвто и да бил контекст. Важно е да се каже, че в този контекст личните данни са лични данни, които са на разположение в публичния домейн. С други думи, ако Европол трябва да си сътрудничи с бизнеса в борбата с, срещу разкриване на незаконно съдържание в интернет, трябва да се подчетае, че регламента за Европол не разрешава на Европол да обработва подобни данни, даже напротив, е, изрично се забранява на Европол да обработва тези данни и да ги препраща към трети страни. Затова като правно основание регламентът за Европол не е подходящ за създаване на това звено. Европол не може да изпълни своята задача в рамките на създаването на звеното за сигнализация, следвайки само регламента за създаване на Европол. За да има правна сигурност и, и за да може задачите на звеното да бъдат изпълнявани съответно, ние смятаме, че проекто регламента трябва да се съсредоточи върху борбата срещу киберпрестъпността и да има, да бъдат включени в този проекто регламент съответните разпоредби. На следващо място, трансфер на информация, включващи лични данни. Такъв трансфер трябва да бъде правен само при много строги условия. За да се дадат гаранции за защитата на личните данни, важно е да има съответните условия. Най-напред, трансферът на лични данни в контекста на звеното е, ще е възможно само когато това е абсолютно необходимо и когато са изпълнени съответните условия. Затова председателството предлага да се включи, включи съответно разпоредба по член 32, по смисъла на която разпоредба лични данни могат да се трансферират към трети страни само когато е необходимо и само когато става дума за отделни случаи, което означава, процедура или подход случай по случай, да няма нарушаване на основните права. Само когато са спазени тези стрикни условия, Европол може да трансферира лични данни към частни страни. На второ място, Европейската служба за надзор за опазването на личните данни трябва да бъде въвлечена в дейността на контрол за трансфера на личните данни от страна на звеното на Европол. Аз се надявам, че това хвърля светлина върху сегашната ситуация и се надявам, че чрез предложените промени Европейският съюз ще може да използва своите капацитети за борба срещу незаконното съдържание в интернет. Господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Е, ние Имаме изказването на комисията, е, депутатите и отново докладчика. Искам да ви помоля да спазвате времето за изказване. Сега думата има комисията. Ако обичате да бъдете не непременно кратки, но много ясна и много концентрирана. Мистер Чамен. Благодаря председателю. Добър ден, дами и господа ще направя всичко възможно да говоря сбито и кратко. Това, което ще ми помогне е, че господин Диес Демера и председателството изложиха изчерпателно причините, заради които се породи идеята за звеното за борба с тероризма в интернет – дадаха се подробности около начина по който се зароди идеята. Благодаря на докладчика господин Диас Демера за това, че спомена програмата за сигурност. Има един елемент обаче, който искам да добавя към преждеговорившите. Става дума за последната резолюция на Европейския парламент за програмата за сигурност, резолюция от 9 юли. Парламентът там доразвива идеята за това звено. Призовава се също така за по-дръзки мерки за борба с радикализацията в интернет и използването на интернет вебсайтове, както и социални медии за разпространяване на радикална идеология в Европа. Парламентът приветства създаването на звено за борба с тероризма в интернет в Европол, като така ще се помогне на държавите членки да се премахне съдържание от екстремен тип от интернет и ще си сътрудничим с операторите. Преждеговорившите убедително изложиха причините, поради които имаме нужда от такова звено, както и каква помощ може да окаже то. За това ще кажа да предаде сигнала на съответния доставчик на интернет и той да прецени как да отстрани това съдържание от интернет. Фирмите са тези, които вземат решението. Um, I... really fast. Fast. Софи, наистина много бързо. Uh, Ти каза, ще оставиш е, въпроса в ръцете на докладчика. Вижте, това не е включено в мандата на парламента, нито в мандата на съвета при преговорите. Така че не може да постъпва по такъв начин при нас. Нито докладчика, нито докладчиците в сянка са хората, които ще вземат решение по въпроса. Ако не е включено в първоначалния мандат, така сега не може да влезе в мандата. Не преговарящите са тези, които ще вземат това решение. Докладчикът вече направи своята препоръка, но господин Демера, какво мислите? Той каза какво не трябва да се случи. Нека да видим какво смята, че трябва да се случи. A ver, gracias, señor presidente. Благодаря. Вече сме тръгнали по определен път. Важно до тук е прозрачно да се обсъди едно предложение, екс ново, което ще бъде включено в регламента Европол, по който след това парламентът ще има думата. Сега към Софи. Казва, че е отлична идея, но трябва да има отделно предложение на Европейската комисия. Ето го, ето я, всъщност. Това е текста. Всички докладчици в Сянка имат това предложение пред себе си. Това са четири страници, които предвиждат съответни конкретни членове. Каза го съветът, няма да повтарям как го каза съветът, но има такова предложение. Има си съответен текст, който е изпратен на всички докладчици в сянка, на всички политически групи. Имаше колег от социалистите, Йосеф, който каза, че трябва да се обсъди а, в комисията, в пленарната зала. Ще има и други възможности. Ако искаш, може да дойдеш на съседанието, което си те в сянка и да го обсъдим. Добре дошла си, но предложение формално има. Има такова предложение. Искаме конкретно предложение, което гарантира правото на Интерпол да се намесва по време на три фази – сега се намираме в оперативната фаза, която ще бъде завършена. Не, не, сега сме в пилотната. През януари започва оперативната и от юли 16 влизаме в режим на работа. Европол трябва да разполага с всички а, юридически инструменти, които да са заложени в регламента за Европол, за да може да действа, спазвайки всички права и задължения. Благодаря. Трябва да преминем нататък. Не, аз много се извинявам, ние трябва да продължаваме, обаче за мен това е напълно неприемливо. Ако има ново предложение, което е направено от 4 страници, чудесно, но не е достатъчно чисто и просто да проведем открит дебат и да кажем, ето това е, стискаме си ръцете, това е част от мандата този случай тогава трябва да има отделен доклад и отделно решение в нашата комисия с възможност за изменения. Така работи демокрацията. В противен случай ще кажем не на цялото предложение. Не можем и пак казвам, не може такива елементи да влизат през задната врата. Много ви моля. Не искам да се дебатира, но давам думата на господин Диас Темера. Никой не се опитва да прокара през задната врата нещо. Докладчикът е първият, който иска прозрачност, но при обичайната или обикновената законодателна процедура, това, което правим, е това, което се е правило и в миналото, и това, което може да се направи. Ако по време на процедурата, по време на тристранните срещи, има някакви нюанси или някакви нови изменения по определени членове, лицето, което излиза с тези изменения, ще ги направи. Такива са направени и това е станало по прозрачен начин и искаме това да се дебатира прозрачно, не само по време на тристранните срещи, но и тук на създание на комисията. А, както се прави с всяко законодателно досие, което върви по каналния ред. Винаги има изменения, изменения от Европейската комисия, а, от съвета и от докладчика. Ето това правим, този дебат тече точно в този смисъл. Никой нищо не прокарва прикрито, скрито и така нататък. Аз ще съм първия иначе, който ще е против такива тихомълком вмъкнали се предложения. Благодаря. Да, разбрахме за процедурата. Продължаваме, колеги. Много ви моля. Не, не, не, не, не приключиха нещата. Как ще се занимаем с този въпрос? Така, както каза докладчика. Значи прокарваме законодателство през задната врата. Много благодаря. Ще протестирам официално и формално по този въпрос. Преминаваме към шеста точка. За единен цифров пазар. Благодаря на колегите, които участваха в дискусията до тук. Сега ще дадем думата на докладчикът, който ще представи проекто становището. Заповядайте. Благодаря, господин председател. С, е, това е господин Бон. Е, с удоволствие представям проекто становището за е, единен цифров пазар. Първо, нека да подчертая, че всички предложения и инициативи за стратегията за единен цифров пазар трябва да бъдат изготвени, като се отчитат законодателството за защита на личните данни като е, защитата на личните е, данни създава доверие. За това и е от ключово значение за растежа на цифровия пазар. Трябва да се създаде е, среда за растеж на бизнеса. Цифровия пазар е изключително важен за нашата економика и е, за това съответните баланси, които трябва да се е, въведат, е, са основен момент от нашето внимание. Опитвам се да отразя това в становището. Не казвам, че трябва да компрометираме основните права заради економическите интереси, но именно а, за да се гарантират економическите интереси, трябва да има запазване и на личните данни, за да може да се развива един цифров пазар. Търсиме обща реакция към заплахите за киберсигурността, защото тук трябва да се отдели внимание на три различни момента защита на мрежите и критичната инфраструктура, също така да може да се работи с правоприлагане срещу киберпрестъпленията и да се може да се използват съответни данни за борба на престъпленията по интернет и извън интернет. Киберпрестъпленията трябва да се считат подобни на всички и други престъпления. И в такъв смисъл трябва да се работи по тези три аспекта. Сигурност на интернет, борба с киберпрестъпленията и неизползване на интернет за улесняване на престъпления в реалния свят. Тук е, е, се поставя и въпроса за борба с незаконното съдържание, като мерките там също трябва да се съобразяват с основните права за свобода на изявленията и е, Дружението. Също, примерно, порнографията би следвало да се провъзгласи за киберпрестъпление и да се провеждат мерки за информираност и възпитание, образование на всички заинтересовани страни. Економиката, която се базира на данните, е основен момент от развитието на цялата економика и за това ние трябва да създаваме възможност тя да бъде е, развивана в съчетание с изискване за защита на данните. За това призовавам да има достатъчно информираност за ролята на споделянето на данни и за ясно формулиране на правила за притежаване на данните. Също сигурността по подразбиране е изключително важна, защото по този начин е, този принцип ще се включи в е, самата технология при развитието, разработването й. Тоест, нашите данни трябва да бъдат защитени още от самото начало. Подчертавам, че всички данни в е, оперативно съвместими решения трябва да бъдат подчинени на общите стандарти за защита на личните данни и а, тези принципи винаги трябва да бъдат спазвани. Подобни стандарти трябва да бъдат включвани и във всички решения за електронно правителство и а, демокрация на база участие. Също а, сътрудничество с трети страни трябва да се търси в тази стратегия трябва да се отдели повече внимание на защитите, принципите за неприкосновеност и защита на личните данни при взаимоотношенията с трети страни. Особено да се отчита решението на съда за Сейф Харбър и дебата, който започна по тази тема. На заседанието на докладчетите в Сянка говорихме за последващите стъпки е, подадени са изменения на английски. Е, становището скоро ще бъде е, гласувано непосредствено след като се разгледат измененията в трите съответни комисия. Когато, след като работим на английски, ще можем и по-бързо да минеме през съответната процедура, за да включиме становището в съответния доклад. Ние нямаме изключително правомощие по тази тема защото тук се включват и други комисии. За измененията окончателният срок е понеделник, октомври 26-12 часа. Благодаря, господин Дони. Много голямо досие е това, много по член 33 и 34 и много комисии трябва да излязат със становище. Господин Къркоп, искате думата ли? Ако обичате, две минути максимум защото трябва да гласуваме. Благодаря съвсем накратко, господин председател. Изчезна микрофона на оратора. Оратора няма микрофон. Ораторът няма микрофон отново. Press it again. Can you hear me now? And I was. Well, that's taken all my time up now, hasn't it, Chairman? Този микрофон ми изяде времето, господин председател. Може би минете на друг. Ами, щом работи сега, нека да продължа. Ние подкрепяме докладчика в неговата работа. Смятам, че е изключително важна тема и съответно работата е изключително важна, защото тя, всичко, което вършим ние тук в парламента, ще бъде засегнато от подобно решение. Не искам да отделяме много време, аз съм много щастлив от това какво баланс предлага, предлага докладчика между въпроса за гражданските свободи и необходимостта да се възползваме от иновациите и да дадем възможност и на гражданите, и на бизнеса в Европа да развиват нови е, възможности за конкуренция в Европа, в света, който се движи с толкова бързи темпове. Също така ще се създадат и нови работни места в резултат от иновациите, което ще е от изключителна полза. Разглеждат се крайно важни въпроси, примерно взаимоотношенията между иновации и технологии и възможността на хора, на хора с увреждания да имат достъп до тях, да се търси защита на децата посредством технологиите, а не злоупотреба с тях, както правят престъпниците. Киберпрестъпленията започват да стават все по-голям приоритет в е, нашия поглед към иновациите, така че винаги трябва да се търсят и по-строги мерки за борба с киберпрестъпността. Трябва ни и бързо споразумение в рамката на решенията за защита на данните, също така споразумението Safe Harbor за пътническите данни също трябва бързо да стигне до решение. Ние трябва да бъдем водещи в тези усилия и следва да се възползваме от всяка възможност да работим с предимствата, които имаме, за да можем да дадем и на нашите граждани съответни предимства. Благодаря, господин Коелю. Благодаря. Първо, благодарности за отличната работа на колегата Бони. Съгласен съм с докладчика Имам няколко коментара все пак. Четири. Първо, основните права. Те са едно от е, най-големите предизвикателства в новото време. Ние трябва да ги спазваме, трябва да не забравяме, че е изключително важно да се запазват данните, да има неприкосновеност е, на личния живот, за да може да се развива и цифровия пазар. Второ, подобни разпоредби не могат да се считат като въжащи само в Европа. Цифровия свят е без граници и ние трябва да сме наясно с това. Ние разработваме нашия единен пазар, но трябва да работим в сътрудничество с нашите партньори, главно щатите – сега има решение по съда за Сейф Харбър, то има отношение именно към тези взаимоотношения. Трето, колкото повече разчитаме на цифровите данни, толкова повече трябва да мислим и за сигурността им. За сигурността на нашите лични данни, но също и за престъпленията, които се появяват по интернет. Тоест, киберсигурността трябва да се засили, гражданите трябва да са достатъчно наясно какви са опасностите и трябва да има повече мерки. Четвърто, електронното правителство. Това е ключов е, елемент. Не само е, трябва да има достатъчно взаимодействие между администрацията и економическите оператори посредством интернет, но по този начин ще функционира по-добре и демокрацията. Затова, господин председател, отново искам да кажа, е, становището, разработено от колегата Бони, е от много високо качество и с всичко, което мога, ще допринеса посредством няколко изменения за подобряването му. Благодаря. 26 октомври е крайния срок за измененията. Отново призовавам комисията да бъдат пределно кратки. Госпожа Карлон Рот има думата. Или може би се бъркам името все едно. Заповядайте. Нямаме какво да добавим от името на комисията. Е, триалога по кибер е, проблемите продължава. Да, както казахме, досието е много обемно и благодаря за, на докладчика. Вие обявихте крайния срок. Нещо имате да кажете? Не, благодаря. Ще се срещнем с докладчиците в сянка. За мен това ще е много полезно. Очаквам измененията, защото искам да излеземе с становище като от е, цялата комисия е, за граждански свободи, защото тази е, тема все пак е много важна за цифровата стратегия на Европейския съюз. Да, определено ще имате изменения. Благодаря и на докладчика и на колегите, които участваха. Следващата точка е точка 7. Общия подход към миграцията, необходимостта от такъв общ подход и положението в Средиземноморието. Тук ли са докладчиците? Сесилия, виждам, че е тук. Госпожа Мацова е на път. Тук ще разгледаме последния работният документ за трафика и експлуатация на законните иммигранти. Комисията изрази доклад за необходимостта да има цялостен подход към миграцията. Много навременна е презентацията на тази стратегия, защото ще отбележиме и Деня за борба с трафика на хора. И, имате думата, госпожо Кианге, да представите работния документ. Грация, грация, президенте. Благодаря, председателя. Този документ е разработен от мен и колегата. Така че тя ще повтори част от въпросите, които аз ще засегна, включително и онази част, които аз ще засегна, за да се стигне до общата ни позиция. И така, аз започвам с предимствата. Онова, което се съдържа вътре в този документ, което обогатява съдържанието. Идеята на тази съвместна работа е медиация. Не е лесно да се намери среден път или да се стигне до споразумение, но в крайна сметка логиката на компромиса победи. Ще започна с няколко общи думи един от 8-те документа, които всъщност ще бъдат част от доклада по собствена инициатива. Част от въпросите, които ще видите засегнати тук, се споменават малко, например спасително-издървателните операции, альтернативите на миграцията. Всичко това е засегнато в работни документи и съответно има повторяемост. Стигам до структурата на документа и се извинявам, както казах по-рано, за това, че ще подчертая някои момента, които са важни. Обедена съм също така, че и моята колега ще ги подчертая наново. И така, първо, встъпителната част. Искахме да се направи разлик между трафик, търговия и експлоатация с работна цел. Термините не се използват точно много често. Концентрираме се също така върху последствията, както и въздействието върху наказателното право. Основен елемент, който подчертахме ясно, е, че тези действия са престъпни дейности или действия, които трябва да бъдат санкционирани. Що се отнася до трафика и търговията, седем сектора за интервенция изброихме, в които Европейския съюз, държавите членки трябва да се съсредоточат своите усилия и да предложат адекватни решения. Първо, ролята на агенциите и най-вече в процеса на разследване, обмен на информация и анализ на информацията. На второ място, място значимостта на операцията София Унинформет, Тя навлезе в оперативната си част и отвъд мандата си, свързан с търговията и трафика на хора, казваме, че е много важно да се опази живота на мигрантите. Трети елемент за борба с трафика са информационните кампании, организирани от Европейската комисия. Те текат в някои африкански държави сега. Искаме да се направи анализ на функционирането на тези кампании и получените резултати, преди да се започне с нови инициативи за разпространяване на информация. Повторихме за причините за миграцията, че превентивните механизми не са достатъчни за ограничаване на миграционния феномен. Тази част нарочно не е подробна. След това имам един конкретен работен документ, който се занимава с тази тема по-подробно. Що се отнася до стратегията за връщане у дома? Препоръчахме всяка политика за връщане у дома трябва да спазва фундаменталните права на мигрантите. Трябва да се направи анализ и то индивидуален на всяка заявка за статут беженец. Съсредоточихме се също така върху сътрудничеството с държавите по транзит и по происход, като искаме всички тези държави да подпишат конвенцията на ОНЕ върху е, организираната престъпност от транснационален характер. Искаме по-ефикасен отговор от наказателно-правна гледна точка, като се прави ясно разграничение между онези, които експлоатират хора и а, е, които се възползват от хуманитарната помощ. След това има една глава, която е свързана с експлоатацията а, е, от трудов тип, т.е експлоатацията с трудова цел е един омагиосен кръг. Трябва да се борим с всички възможни действия срещу него. И националните власти, и ние. Трябва да има ясна юридическа рамка в този смисъл. За нас това е много важен документ. Трудно беше да се направи компромис, защото тръгвахме от много различни отправни точки. Чевера, comunque i contributi. Този документ ще бъде обогатен. Това исках да кажа. Thank you, Cecil. Um... Благодаря, Сесила. Госпожа Мацула е на път да дойде всеки момент. Нека да продължим с обсъжданията, защото имаме сроки за гласуването. Нека да чуя сега докладчиците в сянка, ако може така кратичко, колеги. Госпожа Елга Стивенс, моля. Благодаря. Благодаря на госпожа Кианге за изчерпателния доклад. Много е сложна работата по тази тема. Аз получих документа само преди 5 е, минути и за момента ми е много трудно като докладчик в сянка да дам становище. Трудно е да се работи така. Не, е и сериозно. Знам, че сте употребили много усилия в подготовка на документа, но все пак аз съм поставена в положение в невъзможност да дам отговор. Затова искам да помоля да установим някакъв начин на работа, който да ми позволява да работим и по-ефективно. Е, също ми е интересно защо толкова късно ми бе изпратен документ. Uh, uh, С ваше разрешение. С ваше разрешение да чуем първо съдокладчика и след това ще дам отново думите на останалите колеги. Извинете, господин председател, бях на друго заседание, където представях друг документ, но нека да отговоря на въпроса на колежката, който е съвсем уместен и, и аз бих го задала. Много, много труден документ, по който много дълго се наложи да преговаряме и ние и нашите съветници преговаряха по него до преди половин час. Това е реално положението. Ние работихме с Сесил да постигнем някакви общи позиции. Благодаря на съдокладчика си, на Сесил, за всичките й усилия да постигнем невъзможното. Никога не сме си правили иллюзии, е, че ще бъде лесно да се работи по този документ. Знам, че ще бъде трудно и до край. Много се разхождат становищата по всички раздели, особено по това, което коментираме в момента и за да можем да постигнем някакви позиции, които можем да представим пред нашите групи, няма да бъде никак лесно. Но за сега успяваме. Съвсем накратко ще мина през документа. Знам, че и колежката го направи вече, но все пак да очертая няколко момента. Ние го разделихме на няколко раздела е, с различни е, теми. Разбираме, че предложението на Комисията за центровете за регистрация ще се развива. Е, искаме тези центрове да бъдат създадени възможно най-скоро и ние да бъдем информирани какво се случва по отношение на европейските агенции, които имат отношение към темата, те трябва да имат всички ресурси, за да могат да изпълняват задачите, които им се възлагат. Също операция София и Юнафор по подкрепяме целите на тази операция в Средиземно мерито и отново потвърждаваме, че тя ще има успех в борба с престъпните мрежи, но най-важното в края на кращата е се спасява живота на хората. Разбираме и ограниченията за сътрудничество с трети страни. Е, трябва да има и също критерии за е, даване на статут на закрила в Европейския съюз. Трябва да има достатъчна информация какви са критериите, защото това може би ще спре някои е, хора да тръгнат. Също е, трябва да се прилага като цяло системата за убежище, когато се отпуска време на закрила. И в края на краищата всяко лице трябва да бъде разглеждано неговия казус по-отделно. Ние се застъпваме абсолютно за това. Също искаме да има списък за безопасни страни по происток. Той е изключително важен, за да се даде възможност безпо... Е, спокойно да се връщат тези, които няма да, бъдат, да получат е, закрила. За също така отбелязваме, че взетите мерки трябва да отчитат и е, корените на явлението, защото е, трябва да се търси превенция. Хората няма да спрат тук така, трябва да търсим дългосрочни решения, трябва да се работи с трети страни в подкрепа на беженците и борба с трафика с хората. Ние трябва да подкрепим тези трети страни, за да изградат стратегии за убежище и интеграция, за да могат тези, които имат нужда от международна закрива да я получат там подкрепяме и е, създаването на мерки за е, капацитет на правоприлагащите органи в тези трети страни, но трябва да се внимава и те да не нарушават човешките права. Искаме да се увеличи ефективността на наказателното право и закрилата на жертвите, за да могат те да подпомагат правосъдието без страх, че ще бъдат преследвани самите те. Също изслушахме е, организации като МОАС, които спасяват хора по море и трябва да се е, каже изрично, включително да се отрази в европейското право, че хората, които спасяват живота на други на море, не бива да бъдат преследвани за това. По е, въпроса за експлуатацията с трудова цел също предлагаме много строги мерки, за да бъде предотвратена тази експлуатация и се надяваме, че ще може да има мерки за преследване на тези, които използват техния труд и закрила за жертвите. Благодаря, надявам се, че ще можем да обсъдим вашите реакции. Thank you very much, Roberta. Um... Благодаря, Роберта. Oh отношение на колегите, които да искат да се изкажат. Ам, има много докладчици в сянка, не всички от тях са тук, но ще дам думата на тези, които са тук. Игнати Окора. Благодаря, председателю. Документът, който е представен от колегите Мецола и Кенге, пристигна преди 20 минути чисто физически е невъзможно да се разгледа този документ и съответно адекватно да се задълбочи човек в него. Е, тези на минути, тук се опитвам да го прочета. Ясно, че има въпроси, по които вече сме говорили и сме съгласни. Но по други имаме въпроси, например, позицията за тези хотспотс. Тук трябва да се види, трябва да бъде включено това, защото не се разбира какво ще бъдат тези центрове, ако не се промени нормативната база. Първата идентификация се прави така или иначе вече от тези центрове в Италия. Ние посетихме многократно такива. На базата на това, което се каза, той трябва да идентифицират всички и в рамките на 48 часа да ги преместят или 72. Това не е възможно. А ако Дъблинския регламент се промени, Дъблин 3, ако има ефикасна процедура за преразпределение вътре в държавите членки, ще бъде разбираемо да има един такъв проблем с един такъв, една такава система с хотспот. Обаче няма нормативна база, няма среда и е много трудно да се разбере въобще за какво ще служат тези Попс. Що се отнася до медийната кампания за превенция и за това хората да не тръгват по море към Европа, да ви кажа, съмнявам се, че ще стане нещо. Говорил съм с много мигранти. Всички, които тръгват, тръгват по море. И не го е страх от някакви си реклами, които ще види по телевизията или някакви препоръки, които ще чуе. Хората много добре разбират какъв е риска, на който се подлагат и решават, че си струва риска. Така че, според мен, трябва по друг начин да говорим с тях. Трябва да се опитаме да говорим за законните и сигурни пътища за влизане в Европейския съюз. И там е важно тези пътища да бъдат известни на всички онези, които решават всъщност те не го решават, защото те ги принуждават обстоятелствата. В повечето случаи това не е някакво съзнателно решение. Така или иначе хубаво е да помислим, да им предоставим такива инструменти, да разберем, че съществуват а, правни пътища, които в момента не съществуват. А, според мен това трябва да ни е работата. И накрая думата трафикант как се използва тази дума. Доста погрешно се използва, поне на италиански защото често покрива два престъпни състава. Първо, този, който получава пари, за да прехвърли хора през граница, престъпление срещу държавата, и след това други, които получават пари, за да прехвърлят хора, които пътуват против волята си. И тогава имаме и срещу държавата, и срещу лицата. В първия случай имаме търго... първия случай е трафик, втория е търговия с хора. Така че не бива да ги смесваме тия неща. ООН в своите протоколи от Палермо ясно го казват. Някои правозащитници дори не го знаят. Ако тръгна да търся живот другаде, защото не мога да живея там, където искам да живея, единственото, което ми пречи е закона. Така че не бива да се прави а, смесване. В началото на своето изказване Сесил Кенге говори по този въпрос и съм напълно съгласен, че трябва да се повтори по трети а, ясното използване на терминологията трафикантите и каналджиите. Um, is... Благодаря. Следващият колега, госпожа Ванперк. Благодаря. Не много лесно да се задълбочим в документа. Не искам да повтарям това, което казаха колегите. Знаем за какво става дума по принцип, но имам въпрос за хотспотовете. В Гърция, в Италия знаем, че трябва да се създадат такива такива центрове, какво ще правят те? Те ще, бъдат, те ще идентифицират хората, които идват в Европа, така ли? И след това става дума за, една принудит, пре, за едно принудително разпределение из Европа, така ли? Освен това, хората често нямат идентификационни документи. Те имат ай, смартфонове, но нямат смарт телефони, но много е трудно да се идентифицират тези хора. Ако говорим за принудителното разпределение. Е, добре, говорихме в началото за 160 хиляди. Какво ще правим обаче с тези, които идват след тях? Ще ги пускаме или какво трябва, какво трябва да предприемем? Е, ще ги пуснем през е, цяла Европа до Швеция и какво става, какво остава за квотите? Това са моите въпроси. Благодаря. Има ли други колеги, които искат да направят изказване? Госпожа Стивенс, искате ли да вземете пак думата? Благодаря. Аз успях бързо да прочета документа, имам няколко коментара. Е, бих искала да говоря за връщането, за, за отблъскването на беженците. Това е много противоречив въпрос, разбирам това, но аз искрено смятам, че това е едно важно, един важен инструмент за опазване на външните граници на Европейския съюз. Защото ако спрем, ако успеем да спрем потока беженци, няма. Това ще е добре, но ние трябва да обезкуражим хората да идват в Европа. За това, ако въведем инструмента на отблъскването, хората ще са обезкуражени да, да навлизат в Европа. Този инструмент в комбинация с легални възможности за обезкуражаване на миграцията. Естествено, трябва да бъдат опазвани правата, спазвани международните процедури при връщането на тези хора. Това трябва да се случва в унисон с съответните с съответните международни разпоредби и опазвайки достоинството на хората. Освен това, аз не смятам, че това е панацея. Хората могат да бъдат обезкуражени и този инструмент е важен. Той е само един от общия холистичен подход. Защото хората, които планират пътуване до Европа. Те трябва да знаят, че няма да бъдат допуснати в Европа, ако го правят поради економически причини. Този сигнал трябва да бъде изпратен ясно. Ясно трябва да се каже, че економ... економически иммигранти няма да бъдат прияти в Европейския съюз. Това е един легален начин за обезкуражаване на миграцията. Аз не смятам, че трябва да създаваме нови легални пътища за миграция в Европа. Това не смятам, че това ще намали миграционния натиск. Това би довело до допълнителни проблеми. Мигрантите имат право на достойна защита, но също така трябва да помислим за отделните държави. Економическата миграция. Това е нещо съвсем друго, така че двете групи хора, беженци и, мигр... и економически мигранти, трябва да бъдат дефинирани по-отделно. Ние не можем да решим всички економически проблеми в третите страна, страни. Може да се опитаме да направим каквото можем, за тези страни, но това е нещо друго. И така, процесът е дълъг и сложен, но мисля, че тези две опции са лесно съществими. Господин Кирхоп, благодаря. Аз ще говоря на гръцки. Докладчицата вече говори и аз искам да и благодаря за чудесната работа, която е свършила. Искам да говоря за сътрудничеството с трети страни, например с Турция. Ние от доста време желаем едно по-такова е, тясно сътрудничество в последните дни, като че ли то наистина се осъществява, но трябва да знаем, че по отношение на някои въпроси, например, по опазването на границите, становищата се различават. Дали има различни становища, дали трябва, например, Фронтекс да се задейства, да има екипи по опазване на, на границите. На следващо място борбата с трафика на хора какво да се прави с хората, които са дошли нелегално, нелегално дали те да бъдат върнати в Турция и да се следи те да не станат жертва на трафикантите. На следващо място, какво да се прави с тези кораби, които се използват за, за трафика на хората, трябва ли да бъдат разрушени? Благодаря. Други колеги? Няма. Аз имам коментар. Разбирам, че тук става дума за две различни неща. Е, трафика на хора, миграцията на хора, които бягат, които са бежанци и експлуатирането на бежанците. Това са три много важни момента. Благодаря на докладчицата, която се е опитала да ги раздели и осветли изцяло. А според мен, и тук съм съгласен с господин Киркосен, че работата по доклада е чудесна. Тук се взема предвид директивата за командироване, директивата за сезонните работници. И е хубаво, че съществуващи законодателни актове се вземат предвид, но какво се казва в доклада? Доклада се казва, че парламента трябва да помисли за преосмислене на тези текстове, защото е ясно е, вижда се нуждата, че в че трудовият пазар има нужда от един подобен работен документ, в който да бъдат преосмислени тези законови актове в същото време не бива да допуска експлуатиране на уязвими лица. Колеги, други коментари. Госпожа Мицола има думата. Е, грация. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на колегата. Както чухте, не беше лесно да се работи, имайки предвид, че тръгваме от много различни гледни точки. Има обаче някои елементи, които трябва да коментирам. Първо говорих за доклад. това не е доклад, това е работен документ. Работен документ, не е доклад. Пак го казвам, за да е ясно. Hotspots. Това не е решение на проблема. Казахме го ясно. Многократно и ясно. Пак. Нещо друго, повдигнато от господин Стивенс за обезкуражаването. Това не противоречи на международното право. Хубаво е да се изясни какво си има и е предвид точно. След това. Пак казвам, това е работен документ. Извинявам се, че в последния момент излезе. Направихме всичко възможно, за да можем хубаво да го обмислим. Така или иначе, по него ще се работи. Thank you, Cecile. Roberta, do you... Благодаря, благодаря, Сесил. Роберта, да, съвсем накратко искам да благодаря на колегите за тяхното търпение и за тяхното желание за това да прочитат документа и да участват в дискусията. Сега за трафика на хора. Ние Говорихме с правни експерти по този въпрос. Имаме документа за сигурните маршрути. Там става дума за то, по този въпрос. И когато имаме последната версия на целия доклад, ще може да осигурим съгласуваност между отделните а, части, включително и части, които са доста чувствителни. Председателят благодаря. Благодаря на докладчиците, които много ясно представиха трудностите при изработването на един такъв работен документ. Темите са сложни и е много трудно да се постигне съгласие по тях. Това е разбираемо. Разбираемо е, че колегите трябва да имат повече време, за да погледнат документа и да се изработят становище. Така че, колеги, благодаря ви, благодаря за търпението. Ако докладът, ако работният документ беше разпространен по-рано, щеше, може би, дискусията да е по-оживена но имаме гласуване в пет и половина. Някои колеги ще дойдат специално за гласуването. Опасявам се, е, колеги, че ще трябва да направим пауза до пет и половина. Помислете, ако обичате и за картите си за гласуване, да ги имате на разположение.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 colleagues, the next point on our agenda is the vote on the own initiative. И така ще гласуваме по доклада за превенция на радикализацията и набирането на европейски граждани от терористични организации. Докладче госпожа Дати, искате ли да кажете нещо? Proceed with the vote. Bonjour, monsieur le président. D'abord, je voulais... Euh, Благодаря, господин председател. Първо извинение, че отложихме гласуването, но аз имах и други задължения. Благодаря на всички евродепутати, които са тук да гласуваме на доклада и Искам да благодаря на всички представители на политическите групи, защото намерихме достатъчно бързо възможност да формулираме много качествени компромиси. Много добре проведохме и дебата, Барвара, Ана, на всички, всички докладчици в Сянка, благодарности. Много голям ангажимент проявиха към доклада и към темата. И е, във всички случаи тя е много е, широка, извън от основните е, теми по принцип темата за чуждестранните бойци и всъщност граждани на Европейския съюз е изключително важна за нас. Благодаря. Всички ли си носят картите? They... Някой, който няма карта? So if you don't have the voting... Ако нямате карта, ще ви броим. Започваме с гласуването. Eyes A. The vote is open. Компромис А, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Афет 5, моля гласувайте. The vote is closed. Края на гласуването. Приема се. 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Б. Моля гласувайте. някой от е, СНД да спре да гласува, тъй като има един в повече. Край на гласуването. Приема се. Едно, три, едно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Не, сега е края на гласуването. Приема се. С. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Д. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ф. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Хаш. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първи параграф, първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Втора част, моля гласувайте. Приема се. Джей, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 212, моля гласувайте. Край на гласуването. That's rejected. Amendment 213. Oh, sorry. 213. Какво искате всъщност? Are you the, uh, uh, the thing today? Yes. Okay, let's, um, if everyone is, um, is acceptable to everyone, we could take... Две, едно, две, пак, ако приемате. Мисля, че отговаряте да. Айде, гласуваме отново. По изключение. Край на Край на гласуването. Отхвърля се. 2-1-3. Е Моля гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 2-1-4. Е Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис К. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ел, Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. М. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 2-4-4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис N. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Втора част. Моля, гласувайте. Промисен. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трета част на N. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 267. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. О, първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Втора част. Моля, гласувайте. Седемнайсе на Афет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 285, 286, 288. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 289. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. 219. Не. 290. 290. Моля гласувайте. Отхвърля се. 291. Моля гласувайте. 292. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 292. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Adopted. Приема се. 296. 296. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. За 9-8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. За 9-9. Моля, гласувайте. Край. Приема се 294. Моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 297. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис П. Моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се компромис Q. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 3-2-3. Моля гласувайте. Край. Right. Приема се. Ар. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 336. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 338. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 504. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Колт едно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Те. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Култ 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Култ 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се около 9. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 33. Гласовите. с О. Гласовете. Край на гласуването. Приема се. В. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Компромис дубъл В. Гласовите. Край. Приема се. Компромис Хикс, първа част. Моля, гласовите. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 403. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 405. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Хвърля се. Компромис Y. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 418. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис Z. Моля Край на гласуването. Приема се. Имате воти за опен. Изменение 4.3.1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АА. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се изменение 447. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АБ. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Култ 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АЦ. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис АД. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. Е, изменение 468. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 469 гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение АЕ, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис АФ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АГ. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АХ. The vote is open. Компромис АХ. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 502, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 505, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромиса и латинско, моля гласувайте. Край. Приема се. Афет 18, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис А и от, моля гласувайте. Closed. Край. Приема се. Компромис АК. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АЛ, първата част. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пет, четири, нула. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 542, моля гласувайте. Closed времето. Отхвърля се. Компромис АМ. Гласувайте. Closed. Carried. Приема се. аф 4, моля. Closed. Край. Приема се. АФЕТ 13, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 554. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АН. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Извинение 565. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 566. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АО. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Афет 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Афет 10. Гласувайте, моля. Край. Приема се. Афет 11. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се АФА 12. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АП. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. А 15, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АСК. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 592. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 593. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 594. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АР. Гласувайте, моля. Край. Приема се. Компромис АС. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АТ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АУ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АВ. нуля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис В. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 644. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 645. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 646. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 647. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Компромиса Хикс. Моля, гласувайте. Apologies, colleagues. Amendment 648. Amendment... Извинете, колеги. Изменение 648. Моля, гласувайте. Closed. Край. Compromise AX. Отхвърля се компромис АХИХ. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 659. Моля, гласувайте. closed. Край на гласуването. Приема се. 660 изменения. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 661. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Афет 26. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка рецитала. изменение едно моля гласувайте. От преамбил, извинете. Край, приема се. Две. моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Три. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4, моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 5, моля, гласувайте. Closed. Край. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 и 12 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АЗ. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 24. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис БА. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. BB, the vote is open. Компромис, бебе. Моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 5. се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 5. Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. ДЕ. Е? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 87 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис БЕ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис БГ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 107 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 108 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 113. Извинявайте. 112 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 114 изменение от преамбюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърляме. 133-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приета. 135-то е. изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прията. Е. И крайното гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. Прието е 41 за, 7 против, 6 въздържали се. Поздравление за докладчик. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви. Това е краят. Това беше краят на гласуването.